La seduta е ripresa. И така подновяваме сесията и продължаваме с гласуването. И така първото гласуване е доклада на господин Панцери за споразумението, рамковото споразумение между Европейския съюз и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза.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 Поздравления за докладчика, господин Панцери. Сега преминаваме към доклада на колегата Томас. Североизточната част на Атлантическия океан, дълбоководни запаси и риболов, риболов в международни води. Моля, гласувайте. Е кюза. Край на гласуването. L'emendamento è stato respinto, quindi l'atto è definitivo. Отхвърля се. Concluso tra il Parlamento. И така отхвърля се предложението на съвета. Сега преминаваме към доклада на колегата Корбет. Колегата Ферейра, процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Този доклад е с над 400 изменения, внесени по него. Това ясно показва, че този доклад е далеч от постигането на консенсус. Ясно се вижда,